Dear colleagues, I will. Uh, may I ask you to take your seats? Колеги, ако обичате, заемете местата си. Искаме да започнем. Има много съобщения, които искам да направя. Надявам се в последствие да дойдат повечето от колеги. Господин Диздемера помоли точка 6 за Европол да бъде изтеглена по-напред преди точка 5. Тоест около 9.45 минути. И ако нямате възражение, дневния ред въжи за приятел. Освен това имам няколко съобщения. Най-напред лингвистичния профил, езиковият профил. Имаме, нямаме превод на естонски, малтийски, словашки и Съжалявам, галски, съжаляваме за това. Освен това трябва да приемем препоръките на координаторите, а именно препоръките за докладчици. Госпожа Крисбек от Алти е рапорт е докладчик за доклада за споразумението за Евро Юстим Монтенегро. Госпожа Кауфман е докладчик за споразумението за сътрудничество между Евроюст и Украина. Господин Здеховски от ЕНП е, е докладчик за доклада за подписването на Харватия на Конвенцията за защита на финансовите интереси. Госпожа Мек Маковей от ЕКРЕ е докладчик за освобождаване от отговорност 2014 година. А надявам се, че може да одобрим тези препоръки. Освен това, допълнителното заседание в Страсбург ще е на 20 на, в, на 23 ноември понеделник е, трябва да наваксаме докладите, които бяха отложени от миналия понеделник. Председателят ще бъде в Страсбург, ще гласуваме тогава, ще гласуваме за становището на комисията за ТИСА, споразумението за търговия с услуги. Ще гласуваме за участието в ЕАЗа на Швейцария и ще гласуваме за специалния доклад на омбудсмена за Frontex. Всички тези гласувания ще се случат на извънредното заседание на Либе в следващия понеделник. А сега нека започнем нашето заседание днес. След първата точка, след дебата с терористичните атаки в Париж, искам да ви предложа да имаме минута мълчание. А сега... Нека продължим с работата си. Ще имаме обмен на мнения за измененията, предложени за предлож... пред... по повод на предложението за виза за турне. Това е точка трета. Най-напред давам думата на госпожа Ортофе, докладчик. Аз ще дам думата после на докладчиците в сянка и след това на председателството и комисията, ако желаят. И така, господин Ортофе, давам ви думата. Oui, merci, madame. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, госпожо председател, вие споменахте сложния контекст след атентатите от миналия петък искам да благодаря на парламента, на всички колеги, които изразиха съболезнования. Относно визата за турне. Аз изразих вече моите резерви, но има известен оптимизъм по предложението, което беше направено в по-особена ситуация. Имам предвид миграционната криза за общественото мнение. Тя показа какви са нашите слабости при защитата на външните граници на Съюза и от терористични актове, защото те не спират на националните граници. Аз съм сега един докладчик по текст, който предлага да се даде виза на всички граждани на трети страни, свободно да се движат в цялото шенгенско пространство за една-две години, без да се знае къде точно се намират. На 14 септември аз представих доклад. Амбицията беше да се насочим върху прилагането на визата за турне само за конкретни категории, като артисти, за атлети от високо ниво. В тези категории може лесно да се разпознаят лицата и какъв е техния маршрут. Трябва да се постигне равновесие от една страна, да се улесни свободното движение на творците – и от друга страна да се запази висока степен на сигурност и да се гарантира в достатъчна степен защитата и да не се допуснат злоупотреби. Искам да наблегна на основните предложения, за да е ясно. Първо, намаляване на приложното поле само за онези случаи, които изискват действително такава виза за турне, т.е. за професионалисти. Второ, да се намали на една година срока на пребиваване в шегенското пространство. На трето място, компетентната държава за разглеждане на молбата да зависи от продължителността на престоя, а не там, където първи път влиза този, който е подал молбата. На следващо място предварителни консултации между държавите членки. Те трябва да бъдат информирани за присъствието на притежатели на виза за турне на тяхната територия и да могат да видят дали това има отражение върху вътрешната сигурност. На следващо място, създаването на по-цялостен списък от документи, които трябва да бъдат представени, за да се намали до минимум риска от незаконна миграция. И да се наблегне на онези, които работят за организации, които са признати в държавите членки. На следващо място, тази виза за турне не трябва да бъде прикрита национална виза за дългосрочен престой. И не трябва да поражда права, които се пораждат само ако някой е постоянно пребиваващ на територията на дадена страна. Аз представих изменения. Колегите поставиха също 72 изменения в комисията. Бяха постигнати компромиси по ключовите аспекти, а те са свързани с приложното поле, с ограничаване на срока на прибиваване в Шенген, определене на компетентната държава и изготвяне на списък на документи, които трябва да бъдат представени. Така че следва да имам предвид относно измененията, че имаме текст, който поражда спорове. Първо, депутатите, които защитават подхода на Европейската комисия, а именно отваряне за максимален брой заявители, включително туристи, което означава всички. Колегите, които защитават позицията на Европейската комисия, искат такова отваряне и второ разглеждане на молбата от първата държава, в която влиза. Има колеги, които са по-резервирани към предложението на комисията и искат ограничаване на приложното поле и представяне на оправдателни документи. Това са два подхода, които са различни. На второ място трябва да се има предвид, че въпреки, че тези позиции се различават, може да се постигне един уравновесен текст. На техническо ниво беше проведена среща вчера и ние успяхме да постигнем напредък по някои въпроси, свързани с продължителността на пребиваване в шенгенското пространство на една година и също участието в процедурата. Но има и други предложения, които продължават да се обсъждат като приложното поле, което е изключително важно според мен, тъй като определя всички останали членове. Други колеги искат да се включат граждани на трети държави, които са включени в конкретния списък в един регламент, което са 42. Там са Сърбия, Босна, Малайзия, ако искаме да споменем няколко само. Докато и това е само няколко дни преди срещата на Асян, когато имаше съобщения, че от а, а, тази държава има а, представители на а, ислямска, групировката Ислямска държава. Искам обаче да приветствам конструктивния дух, който беше проявен при разглеждането на останалите членове. Нашата цел да постигнем един уравновесен текст, който да може да получи подкрепата на большинството от политическите групи. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Лопес Агила, който е докладчик в сянка от групата на социалистите и демократите. Добро утро на всички! Най-напред През последните няколко дни е, ние заявихме нашата дълбока солидарност. По повод на ужасните терористични е, нападения от 13 ноември. Ние всички сме единни. Подкрепяме Френската република, френския народ – и е, разбираме и европейското измерение на тези нападения. Защото това е нападение срещу нашата цивилизация, срещу нашите ценности. Ние сме готови да е, подкрепим е, конкретния израз на прилагането на клаузата за солидарност, така както поиска френския президент Оланд преди тържественото съвместно заседание на Националното събрание на Сената, призовавайки предприемането на стъпки от всяка държава членка на Европейския съюз, съгласно член 42, алинея 7 от договора за Европейския съюз. Ние изразяваме не само нашата солидарност, но провеждаме и политически дискусии през последните дни в рамките на политическите ни групи Искам да благодаря на господин Ортефел за положените усилия, за изготвеният доклад, за търсенето на компромиси. за да можем да излезем с една последователна позиция на Европейския парламент по въпроса за визата за турне. Аз внимателно се запознах с въпроса, защото това е въпрос, който е свързан с доклада, по който работя, а именно при разглеждането на визовия кодекс. И господин Ортов знае, че аз нарочно реших да не внасям изменения към доклада му, тъй като голяма степен подкрепям предложението, направено от Европейската комисия, та и не намирам за нужно да внасям изменения към предложенията на Европейската комисия. Аз се придържам към тази позиция на Европейската комисия, така както беше заявена още от началото и съм заявил пред господин Ортофа, и че, че трябва да се придържаме именно към първоначалните предложения. Но на заседанието на координаторите ние забелязахме, че има положителни а, опити да се направи едно по-всеобхватно определение за това какво включва визата за турне. И според мен ние трябва много точно да определим какъв ще бъде обхвата на това предложение. На този етап изглежда, че освен обичайните категории спортисти, спортистки, изпълнители, артисти, които са на турне, могат да бъдат включени и бизнесмени, както и някои категории туристи. Ние ще продължим обсъждането на този въпрос. и в зависимост от функционирането на системата в бъдеще може да се види дали може да се внесат промени. Постигнахме също напредък и за дефиницията за властите, които ще се занимават с разглеждането на молбите. Ние ще продължим да работим в тази посока. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Валеро има думата. Няма микрофон за оратора. А, извинете. Искам да благодаря на докладчика за работата и искам да благодаря на преждеговорившия колега, който каза, че предложението на комисията всъщност е добро. Аз също бих защитила тази теза, т.е. предложението на комисията, към което обаче бих предложила някои промени. Това е едно дългосрочно законодателство, законодателство, което трябва да въжи доста години. А сега на фона на миграционната ситуация в Европа, на фона на атентатите в Париж, в Бейрут и на други места, на този фон може би е, има емоции, които ще ни поведат. Трябва да се отграничим от тези емоции, защото това ще е едно законодателство, което не, трябва, не трябва да е оцветявано от емоции. Аз съм юристка и зная, че законите трябва да въжат дълго време, трябва да са разбираеми за гражданите и за служителите. Затова предлагам от една страна, че може да подкрепим предложенията на докладчика. Те са по-ограничителни от предложението на комисията, но смятам, че и предложението на комисията е добро. Добро утро. И аз като колегата Лопеса Гилари и Валеро съм съгласен с предложението на Европейската комисия – мисля, че това е балансирано и пропорционално предложение с оглед на целта. С а, това предложение се отговаря на изискванията на артистичния сектор. Споделяме тревогите на докладчика с оглед на последните събития в Париж – и е лесно да бъдем водени от емоции, както каза колегата Валеро. Това предложение на комисията е балансирано и го подкрепяме. Този, който иска туристи, е, виза за турне не бива да бъде подлаган на толкова стриктни изисквания. Проекта за доклад се съсредоточава само върху граждани на трети страни, които са на заплата, а без да се обръща внимание на унези, които са, принадлежат към свободните професии. Мисля, че трябва да се ограничи а, обхвата. Освен това, що се отнася до Сдружението на артистите, искам да кажа, че повечето са малки и средни предприятия, задължително да се ограничават до разумни нива бюрократичните тежеста. Това е необходимо, за да могат да планират своето турне това предложение трябва да бъде правен инструмент, който да запълни нормативна празнина, която съществува в мен. Това трябва да е инструмент, който да улеснява максимално пътуванията на артистите. Благодаря. And I give now the floor to the Commission, please. Комисията има думата. Благодаря, госпожо председател, благодаря на депутатите, които изразиха предложение, изразиха подкрепа за предложението на комисията за нов тип виза за турне. Тук обсъдихме обхвата. Както знаете, комисията предложи по-широк обхват, т.е да обхвата да включва всички страни, които имат легитимен интерес да пътуват в Европейския съюз за повече от 90 дни. И слушахме коментарите за обхвата. Смятаме, че има възможности за компромис. Възможно е да се запазят индивидуалните пътуващи. Е, всъщност те не са риск за сигурността и е необходимо да се реши двустранната несигурност да се е, преодолее несигурността, свързана с двустранните споразумения, които са подписани от някои държави членки. Що се отнася до продължителността на визата за турне, това са въпроси, които бихме могли да обсъдим и да се постигне споразумение. Комисията предлага е, една година и разширение е, и удължение. По въпроса за е, оправдателни за документите, предложението на комисията съдържа строги изисквания. Кандидата трябва да докаже, че ще бъде не повече от 90 дни във всяка държава членка, че разполага с достатъчни средства за целия период на шенгенската виза, банкови извлечения, заплати или други. Изискванията са доста строги Целта е да се предотврати опасността от незаконна иммиграция. Проверките в Шенгенската информационна система се запазват и за визата за турне. Целта е да се предотврати незаконна иммиграция. Ето, това са кратки коментари от страна на комисията. Благодаря. Председателството желая ли да се изкаже? Не. Давам думата на докладчика господин Ортефе. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички изказали се за коментарите и изявленията. Както казах в встъпителните думи, подходите са различни и аз подновявам резервите си към предложението да се включват гражданите от трети страни, които не идват по ясно дефицирана причина и за, кои, и за които е трудно да разберем маршрута. Въпреки това, както го казах в встъпителните думи, казвам го и в заключение, смятам, че има възможност за работа. Предвидена е среща на докладчиците следващата седмица и ще предложа компромисни изменения, които да отразяват настроенията. При всички случаи се надявам, че ще можем да върви напред по конструктивен начин, но най-вече да бъдем експедитивни. Благодаря сега преминаваме към следващата част от визовия пакет и ще дам думата на господин Лопес Агилар. за кодекса за визите. Докладчикът благодаря на колегите за внесените изменения. Разгледа ги. В момента работим на ниво докладчици в сянка, за да намерим компромиси и да включим в максимална степен на внесените изменения. Много е важно да работим в тясно взаимодействие, за да можем имаме добра преговорна позиция future negotiations with the Council. С оглед на бъдещите преговори с съвета. Нека да имаме това предвид и да действаме стратегически. Аз съм готов да се срещна с докладчиците в Сянка. Както на съвместни заседания, така и на двустранна основа. Престои ни работа. Има определен брой изменения. и унези, които вече са внесени, са общо 357. Това означава, че това е първата, а не последна среща за обсъждане на измеренията. Вече проведахме няколко заседания на докладчите в Сянка, общо три. И очакваме следващата седмица да проведем още една среща. Сега нека да разгледаме графикът. Целта е да гласуваме доклада до края на годината най-късно. Важно е позицията ни да бъде гласувана до, през тази година и за да започнат преговорите по следващото председателство, което е холандското. Що се отнася до измененията като докладчик? Аз подкрепям идеята за облегчаване, която е в основата на предложението на комисията. И целта е да се улесни а, издаването на визи и да се преодолеят дългите и тромави процедури, които сега съществуват по сегашния кодекс, така че ние сега променяме съществуващия кодекс, за да улесним възможностите за пътуване, да улесним нормативната база. Ето защо аз подкрепям предложението на Европейската комисия и измененията, които са в този смисъл, а именно улесняване, облегчаване на издаването на визи. Особено за визите за кратки посещения. Това трябва да бъде по-лесно, по-малко тромаво. Разбира се, тук Включваме използване на визовата информационна система, точен списък документи, дефиниция на близки, роднини, многократни визи. Това са основните теми на новите разпоредби. Има много изменения за по-високи такси за визи. Аз мисля, че трябва да се опитаме да рационализираме таксите, като винаги е, имаме предвид, че те не бива да бъдат е, възпиращо е, средство, някаква пречка за законни и легитимни посетители. Надявам се да можем да намерим възможно решение. Някои изменения предвиждат медици... изискването за медицинска застраховка. Аз мисля, че трябва да премахнем изискването за такава застраховка. Аз раз... НП и ЕКР иска да въведат това е, изискване и много държат на него. И бих искал Европейската комисия да изчисти идеята за предложението да се премахне изискването за медицинска застраховка. Тази тема ще бъде много важна в нашите споразумения, също и във връзка с визата за турне. Искам да напомня, че медицинската застраховка не е изискване по сегашния кодекс за Шенгенския кодекс. Ако не е включено в Шенгенския кодекс, защо трябва да бъде в визовия кодекс? Не трябва ли да има съгласуваност между Шенгенския кодекс и визовия кодекс? Това е въпрос, който бих искал Европейската комисия да изясни. Що се отнася до измененията, отнасящи се до близки роднини, там се аз пледирам за подкрепа на линията на Европейската комисия. Аз мятам, че подходящият подход е да подкрепим целта за по-лесно издаване на семейни визи. Споделям измененията, внесени от колегите, които подкрепят предложението на комисията по време на последното заседание на докладците в Сянка. Ние дори взехме една допълнителна стъпка по предложение на комисията по транспорт, а, имане, а именно въвеждане на елемента географско разстояние – както и елемента време за пътуване. Понякога не е въпрос на време за пътуване, а географско разстояние. Що се отнася до финирането на регистрирани пътници по визовата информационна система, виждам, че има много изменения и за това искам да предложа компромис би трябвало да можем да намерим споразумение. Този комплекс, компромис се основава на следната логика. Аз съм готов да направя жест към НП и да приема, че едно лице трябва да получи три визи, три визи, за да бъде е, възприят за редовен е, пътуваш, но смятам, че трябва да се удължи периода, в който са приети тези визи. Ако някой има многократна виза, това лице трябва да се възприеме за е, лице, което пътува редовно. Накрая добавих елемента, че тези визи е трябвало да бъдат използвани по законен начин. Не мога да приема идеята да се прави разлика между граждани на различни страни, както се предлага в измерение 147. Стигаме до въпроса за летишни транзитни визии. Измененията по тази тема са доста разнопосочни. Работя с докладчите в сянка, за да се постигне компромис, с който да се отговори на притесненията на групите. Що се отнася до представителството, Онези, които пътуват далеч, често изпитват трудности само за да подадат молба. Има много страни, в които консулството е далеч. Затова внасям изменение 15, за да се улесни, внасяне, за да се улесни внасянето на молба. За да се улесни издаването при определени обстоятелства. И накрая, по много важния въпрос за хуманитарните визи – Колегите знаят, че аз много държа на този въпрос. Необходимо е да използваме възможността да улесним хуманитарните визи. В момента регламента за визовия кодекс има несъответствия, противоречия между членове 19 и 25 на сегашния регламент за визовия кодекс член 19, който приема изискването, и член 25 за Шенгенския кодекс. Въпросът тук е, че трябва да е, разширим правните, законовите възможности за унези, които трябва да влязат в Европейския съюз, защото ако няма законови пътища, единственият начин ще бъде незаконният е, достъп, което означава да станат жертва на трафикантите. А това осложнява въпросите свързани с миграцията, бежниците и така нататък. Разговарях с експерти, юристи по отношение на хуманитарната виза. Подкрепям изменение 3 и 9 за европейска хуманитарна виза – трябва да има последователна рамка на механизма за хуманитарна виза, с които в момента разполагаме в преработения вариант, ние трябва да преодолеем Трябва да решим проблема с хуманитарните визи. На ваше разположение съм и ви благодаря за вниманието. Нямаме вече време а, за дебат. Господин ОРТФ места господин Дебакер. Да. Изказвам се от а, името на колегата Дебакер, който не може да е тук. И имаше няколко срещи с докладчите в сянка, за да се намери компромис в момента. Все още се водят дискусии. Следващата седмица трябва да има още срещи. Има няколко разпоредби, които не са удовлетворителни. Задължително е да има компромис. За НП е задължително да има възможност нашите консулства да имат възможност за маневриране, защото те прилагат този кодекс. Изменение 295 има за цел да измени член 21, али не е първа. Там е предвидено една многократна виза с, с, с срок от 3 години да бъде издадена за законен пътуващ за НП е задължително. Глаголът да бъде модален, т.е. може да бъде издадена. Ако някой, който е използвал по законен начин визата, това не означава, че всички са, влиза в тази категория. Е, консулствата трябва да могат да откажат многократна виза, без законодателството да им пречи. Има и други аспекти, които според колегата ми са задължителни, а именно медицинската застраховка, която трябва да се въведе. Член 33 за време на виза на границите. Също така трябва да има и критерии за, об... за приложното поле благодаря от името на колегата Дебакер за желанието да работим в дух на компромис. Госпожа Валеро има думата. Благодаря. Искам и аз да благодаря на докладчика за работата. Аз също смятам, че комисията е изработила добро предложение. Имаше 357 изменения към визовия кодекс, което показва големия интерес на депутатите към това досие. Но, както казах и преди малко, това трябва да е законодателство, което, което трябва да трае дълго и не бива да се водим от чувства, провокирани от миграционната криза. Това е законодателство, което ще ни служи дълго време, за това трябва да вземем този факт предвид, когато формулираме текста. Сега за легалните пътища за влизане в Европейския съюз. Комисията говори за този въпрос, съветът също. Това е важно. Е, важно е също така и въпросът за хуманитарната виза. Основната такса обаче за тази виза е много висока. Това може да са много пари за хора от бедни страни. Затова, може би, тук трябва да говорим с докладчика за таксата. Колеги, ако обичате, бъдете кратки. Благодаря на докладчика. Приемам положително подхода на докладчика и подкрепяме позицията му, по-конкретно възможността да се използва тази реформа за да се за целите на хуманитарни визи. По този начин ще се създадат хуманитарни категории и да се стигне до Европа по сигурни законни начини. В нашите изменения искаме да допълним някои въпроси. Например, смятаме, че е необходимо към член 2 да се включи дефиниция на хуманитарни мотиви и възможността да се издава без срочна виза за такива причини. Нашия изменение 137 е в този смисъл. Друг въпрос, който следва да се доуточни е да няма дискриминация по член 10 и 19. Смятам, че в доклада има дисбаланс е, по отношение на е, незаконната иммиграция. Смятаме, че подозрението към кандидатите е неудовлетворително. нези, които са безработни, и които не разполагат със средства, са кандидати за незаконни иммигранти. Според нас това е дискриминация. По-нататък процедурата за обжалване мисля, че е трябва да има възможност за събиране на данни за е, тези, които искат виза. Госпожа Вержа. Искам да се извиня пред господин Ортофе, тъй като не бях тук е, за предходния дебат, е, но ние работихме съвместно по двата доклада и логиката на моята група е същата и по двата текста но ще се концентрирам сега върху доклада на господин Агилара. Не бива да забравяме при сегашния контекст каква беше първоначалната цел на преразглеждането на визовия кодекс, да се даде а, един по-благоприятен режим за онези, които пътуват често в Европейския съюз. Комисията се счита, че не се грижи достатъчно за сигурността и това подозрение ми се струва жалко. Не трябва да засягаме някои от основните принципи, върху които почива Европейския съюз, що се отнася до събирането на семейства и правото на здравеопазване. Има някои изменения, които създават проблеми. Надявам се, че ще се намери решение. Искам да подчертая също важността на хуманитарната виза, тъй като една от причините, поради която имаме проблеми на гражданиците на Европейския съюз, между дадени държави членки, е именно защото тези беженци нямат възможност да поискат обежище при добри условия когато виждам, че предлаганото от Европейския съюз и прилаганото от пролета, виждам, че не се отговаря на изискванията предвид на сложността на ситуацията. Благодаря. Госпожа Грау Госпожа представителката на комисията от ГРАО има думата. Благодаря най-напред за медицинските застраховки. Комисията няма системни доказателства за въвеждане на тази политика. Както каза и докладчика, това за момента не е условие за влизане в Европейския съюз. Имаше е, случаи на неплатени сметки в болниците. от е, страна на различни граждани, граждани на трети страни, но не само. Сега комисията искаше да хармонизира някои аспекти, специално е, аспектите за членовете на семействата, на близките членове на семействата. Тук искаме да имаме хармонизиран подход. Сега за многократните виза и, за регистрираните пътуващи. Тук има различни становища. Комисията смята, че тук може да има различни възможности за решаване на проблема, но така или иначе трябва да се вземат предвид е, хората с добри намерения, те, техните е, те, техни, тяхното желание да пътуват е, и съюза не би трябвало да бъде възпрепятствано. Освен това, трябва да работим и върху въпроса за легалните възможности за влизане в Европейския съюз председателството. Ако обичате съвсем накратко. Госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря, че ми давате думата. В съвета се обсъжда комисия, предложението на комисията относно преразглеждането на видовия кодекс, както а, и а, въпроса за визата за турне, за да може да се намери бързо решение. Все още предстои да се обсъди по-подробно някои от членовете. Председателството ще работи усърдно в тази посока до края на годината. Искам да подчертая, че що се отнася до видовия кодекс, съветът се ограничава само до някои изменения. И така, докладчикът, само едно изречение, ако обичате. Докладчикът, благодаря на колегите, които се изказаха, благодаря и на НП за готовността за компромиси. Благодаря и на, за уточнението на комисията. По отношение на изискването за медицинска застраховка. Благодаря за това уточнение. Аз очаквам с интерес заседанието, което ще е посветено на хуманитарната виза с докладчиците в Сянка, защото трябва да използваме възможността за разширяване на опциите, нелегалните опции на хора да влязат в Европейския съюз, това трябва да е един последователен подход. Трябва да видим какви са различните, различния опит на държавите членки в тази област. На 30 ноември ще е одобрен, ще имаме гласуване по този доклад. А сега ще говорим последващата точка – Господин Диестемера е докладчик. Muchas gracias, señora presidenta. Mi primera palabra es de solidaridad. Благодаря. Искам да изразя солидарността си с френските власти и френския народ по повод на трагичните събития от петък. Освен това, искам да дам изрази на своята отговорност като законодател в това отношение. Значи, става дума за регламента за Европол. Искам да ви информирам за това, къде се намираме. Имахме три тристранни срещи, три под литовско председателство, три под а, Люксембургското председателство и още три при по-предишното председателство. Имаше за момента и 10 технически заседания. Следващата тристранна, тристранна среща, която ще е вероятно последната или предпоследната, е планирана за 26 ноември. Следващия четвъртък. За тази среща сме предвидели обсъждане на някои от компромисите. Шест пункта са все още отворени. Смятаме обаче, че ще може да се споразумеем по тези шест точки. Тук става дума за парламентарния контрол, за номинирането на изпълнителния директор, за сегашното споразумение за сътрудничество за представителя на Европейския парламент при управител, в управителния съвет, за съдържанието в интернет и за личните данни на физически лица. В рамките на тристранните срещи можахме да се споразумеем с съвета по един текст, изготвен от съвета, този текст трябваше да ни бъде представен, да бъде представен на парламента. Това ще се случи днес и ние ще оценим дали този текст е приемлив за нас или не. Сега е, е единственият отворен въпрос е въпрос по съдържание по съдържанието, където очакваме становището на съвета. Нашите очаквания са положителни и аз се надявам, че ще получим една спешна реакция на заплахата от тероризъм. Гражданите трябва да бъдат защитени. Това е изключително важно в нашето демократично и свободно общество. И Европол играе тук ключова роля. Европол носи гаранцията за сигурността. Европол трябва да има и на разположение действени инструменти, за да може да реагира на евентуални заплахи. Госпожо председател, докладчикът и неговата политическа група подкрепят един законодателен акт, акт, който може да бъде подкрепен според мен с мнозинство. Но при всичката си скромност искам да кажа, че ако тези усилия не се увенчаят с успех, то тогава съм решен, че трябва да се по проведе гласуване тероризмите, терористите няма да прекратят своята своята дейност. Ето, разбрахме, че са планирани атентати в, още атентати в парижки търговски центрове на парижкото летище. френският Френските власти са решени да направят всичко възможно и да поемат своята отговорност това, което всъщност искаме да направим и ние, председателката. Както знаете, колеги, миналият петък бяха извършени терористични актове в Париж. Имаше много убити и ранени. Три дена са дните за траур във Франция и в Европа. А вследствие на тези атаки, миналия понеделник ние отложихме нашето заседание, за да дадем, за да дадем възможност да помислим за тези атаки, за да дадем възможност за траура. Нашите мисли са насочени към приятелите и семействата на жертвите – Искам да изразя солидарността от името на нашите членове към жертвите. А сега искам да ви помоля за минута мълчание в тяхна памет. now debate. It is the... А сега ще продължим с дебата. Това ние сме длъжни да проведем този дебат и да се погрижим да има съответните законови инструменти и не само законови инструменти, за да дадем отпор на тероризма. Европа е обединена в реакцията си спрямо тероризма. Ние сме решени да ускорим работата си по антитерористичното законодателство. Утре ще има съвет на вътрешните министри. Радвам се, че днес може да получим по-допълнителна информация от основните актьори за инф... информация за това какво се е случило след атаките. Е, приветствам господин Бран, Браун, е, представител на председателството. Той ще говори за това какво ще се обсъжда на съвета утре и какво ще се случи през следващите дни и месеци. След това ще дам думата на другите ни гости, представи, представители на комисията, е, госпо, господин Хуета а след това ще дам думата на господин представителя, директора на Европол. А след това нашите членове ще имат възможност за изказване. И господин Браун има думата. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, след трагичните събития. В петък вечерта и новите предупреждения за евентуални нападения от вчера и онзи ден става ясно, че е необходимо да се проведе извънредна среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи, за да се обсъдят тези събития, както и да се види какъв отговор може да даде Европейския съюз на терористичната заплаха. Това е реална заплаха за нещастие се превърне в реалността. Бяха проведени консултации с френските власти и Люксембургското председателство. В резултат на това реши да свика извънредно заседание този петък. Както казах, това е с участието на министрите на правосъдието и вътрешните работи, за да се види какви незабавни мерки могат да се предприемат. Няма да се говори за дългосрочна антитерористична а, стратегия, а за непосредствени мерки, които трябва незабавно да се предприемат. Обменът на информация се оказа, че не е бил на висота. Има някои мерки, които бяха предприяти веднага след атентата срещу Чарли, Шарли Абдо, но те не бяха изцяло приложени и за това трябва сега да се ускори прилагането на тези взети в миналото решение и да се поставят някои нови акценти в борбата срещу тероризма директора на Европол а, ще дойде и той вероятно ще говори по-подробно за обмена на информация и за разнователни данни. Министрите а, трябва да одобрят а, а, проекта на заключения. Те са от оперативен характер, а не от а, общ или философски или политически характер. А, трябва да бъдат положени усилия при а, разглеждането на рамката за борба срещу тероризма. Заключенията включват 8 точки Европейска ПНР система, борба срещу финансирането на тероризма, контрол върху острелните оръжия, обмен на информация и разнователни данни, координиран и системен контрол по външните граници най-вече засилен контрол по миграционните маршрути, налагане на съдебни наказания на лица, преминали през радикализация, обръщане повече внимание на лица от трети държави. Относно ПНР, вие знаете какво е състоянието по този въпрос. Съветът трябва бързо да постигне съгласие по това досие в триалог с Европейския парламент, да се намери решение по сложните въпроси относно приложното поле, относно дефиницията за нарушения както и по въпроса за срока за съхранение на данните. Водят се преговори. Министрите ще обърнат внимание на хода на тези преговори, за да се предаде нова динамика на тези преговори и малко да се внесе по-голяма гъвкавост по това досе страна на комисията. Относно огнестрелните оръжия, искам да поздравя прилагането на решение, свързано с директивата относно огнестрелните оръжия и също намерението да се разгледат различните аспекти, свързани с тези оръжия и категориите оръжия. Европол трябва да засили работата си по разкриване на трафик на оръжия относно контрола по външните граници. И извършването на системен и координиран контрол е нещо, което е наложително да се направи, както и използването на съществуващите механизми. Въвеждането на система за регистрация на мигрантите и на заснемане на пръстови отпечатъци. да има една ефикасна система и на обмен на информация, за да могат да бъдат разкривани заплахи от тероризъм. И отново във връзка с заключенията на съвета от 9 ноември, ще се работи допълнително по въвеждането на интелигентни граници. Понякога това създава проблеми, знаем в тази комисия, но трябва да говорим и по въпроса за интелигентните граници в настоящия контекст. Бяха направени предложения от френска страна част от контрола да се осъществява съвместно. Това няма да се обсъжда в конкретния случай, но се има предвид за в бъдеще. и в контекста на интелигентните граници. Също изисква се от Frontex да следва своята мисия, която е преди всичко в областта на миграционната политика, без обаче да се пренебрегват въпросите свързани с сигурността и борбата срещу тероризма. Относно събирането на информация, обмена на информация, директора на Европол ще предостави повече информация. Комисията участва също при разработването на проекто заключенията на съвета относно финансирането на фин... тероризма и подобряването на сътрудничеството на службите за финансово разузнаване. и намирането на решения, свързани с криминализирането на тероризма, да се съгласува това, което е предвидено в европейското и национално законодателство, както и, и това, което се прави в ООН, в Съвета на Европа, да бъдат осигурени човешки и други ресурси, за да може да реагираме по-добре на терористични заплахи, които в момента силно засягат Европа. Това е менюто за утре. Това ще бъде кратко заседание на министрите. но на следващия редовен съвет е, на министрите правосъди и вътрешни работи на 4 и 5 декември ще бъдат обсъдени е, по-общите политически е, насоки, по-стратегическите аспекти, докато сега е необходимо да се предприемат спешни мерки. Благодаря. Господин посланник, господин Рюта има думата. Госпожо председател, уважаеми депутати, ужасяващите атентати от петък в Париж шокираха всички ни. Същевременно, ако се върнем назад през 2015, ще установим, че вече сме преживели доста такива атентати. Чарли Абдо, Копенхаген, Талис, сега Париж. Има редица терористични атентати и извън Европейския съюз. Затова съм убеден, че министрите на правосъдието и вътрешните работи също ще припомнят, че е, имаме европейска програма за сигурност, която беше обсъдена многократно и в е, Европейския парламент. През последните няколко месеца ние обръщаме много повече внимание на предизвикателството, свързано с бежанците, е, миграционната криза, но същевременно работим заедно и по редица елементи, свързани с е, Европейската програма за сигурност. Тук ми е написано, че сме постигнали огромен напредък в някои области, но всъщност, ако видим какъв е ефектът от това, което се случи, ние трябва да сме много по-скромни относно това какво сме постигнали. Ние работим заедно с Европол, с ам, ам, звеното за интернет, ние сме създали също мрежа за борба срещу радикали... радикализацията. Имаме специален център. Работим също по превенцията. Вие наскоро одобрихте също правна база е за СЕПОЛ което ще позволи по-добро обучение на полицейските служители в целия Европейски съюз. Освен това, предложихме ревизиран вариант на Шенгенския кодекс и заедно с Европол и други агенции сме набелязали и работим по въпроси, свързани с контрола по външните граници. Но, както стана ясно, всичко това не е достатъчно. От петък вечерта насам, събота сутринта, комисията задейства звеното за кризисни ситуации. Посланник Браун вече спомена, че е проведена среща и в Париж между люксембургските представители, комисария Еврамополус, вътрешния министр на Франция, за да се обсъди положението. А сега предстои срещата на министрите утре. Междувременно комисията засили своята работа и вчера взехме решение за огнестрелните оръжия. Предвидени са пакет от мерки за засилване на контрола върху огнестрелните оръжия. Предвиждат се два законодателни акта. Един, който се отнася до преразглеждане на директивата за придобиване на огнестрелни оръжия. Трябва да се адаптира законодателството в тази област и регламент на комисията за общи стандарти за деактивиране. Беше необходимо време да се прокара този въпрос. Вчера представители на държавите членки се срещнаха, за да се постигне нужното мнозинство. Постигнат е известен напредък по законодателната част. Бях много обнадеждени от трестаната среща по Европейско ПНР под Люксембургското председателство и сега трябва да видим дали ще се стигне до приемането му до края на годината. Европейският парламент е, в своята резолюция на 11 февруари също подчерта това. Аз силно се надявам, че ще бъде прият е, регламент, оперативен е, регламент за Европол до края на настоящата година тъй като в моя ресор не попада реформата за личните данни. Няма да се спирам на този въпрос. Но ние работим по допълнителния протокол към Конвенцията за борба срещу тероризма на Съвета на Европа. Работим също и по диктива, свързана с тероризма. като разгледаме отново рамковото решение, което имаме, свързано с терористични атентати. Както вече споменах, трябва разумно да изразходваме средствата. Новия център за борба срещу тероризма се нуждае от ресурси. Такива ресурси трябва да бъдат мобилизирани за да можем да позволим доброто функциониране на този център. Предварителната информация показва, че има някои недостатъци. Освен това, работим и по въпросите, свързани с границите, комисията ще излезе с предложение, както каза и председателят на Европейската комисия вече, европейски гранични служители. Това ще стане до края на годината. Трябва да видим какъв е, какви са полуките, които ще се извлечем от тези нападения в, в Париж за да видим какво трябва да се направи относно контрола по границите. Ние планираме най-късно до март 2016 година да излезем с ново предложение за система за влизане и излизане в рамките на пакета за интелигентни граници. Това трябва да стане най-късно до март следващата година. Има още много неща, които бих могъл да ви кажа, но това са основните акценти, включително и въпроса как да се справим с финансирането на тероризма. Съвета на министрите на вътрешните работи и правосъдието утре ще обърне внимание и на този въпрос. Тогава ще разполагаме с повече детайли. Господин Веймрайт има думата, директор на Европол. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. Нека да сме наясно за значението на събитията в Париж. Това е сериозна ескалация на заплахата за сигурността. За първи път имаме атентат типа Мубай с безразборна стрелба. Всъщност европейските сили за сигурност се притесняват от подобен атентат в Европа. Той се случи. Има международна мрежа от извършители от няколко националности. Това е по по-добре обмислен и организиран атентат. Също така, Ислямска държава заявява, че има желание да изнесе бруталната си форма на ислям в Европа. Тук следва да добавим свалянето на руския самолет – това не е само заявка на намерението. Групата има и сериозни възможности да реализира тези заявки те успяват и да пропагандират своя тероризъм в интернет и социалните платформи. Очевидно имаме пред себе си много добре обезпечена и организирана терористична мрежа. Следователно, можем да си да предвидим и допълнителни атентати без е, преувеличение. Според мен това е най-сериозна заплаха в Европа през последните 10 години. Европол се е мобилизиран непрекъснато. Ние правим кръстосана проверка на данни, големи масиви, които ни предоставиха френските полицейски органи. Разбира се, активирали сме новият, новото интернет звено, за да помогнем на френските власти да идентифицират заподозрените е, лица Разработваме значителни количества, финансова информация и финансово разузнаване. Започнахме информационния център за огнестрелни оръжия. Знаете, че това е черен пазар на огнестрелни оръжия. Шарли Ебдо показа, че има връзка между тези мрежи и терористите. Има 28 за подозрени лица, които работят активно в тази област, водят се над 600 разследвани. Не казвам, че всички те са пряко свързани с тероризма, но очевидно държавите членки в момента си сътрудничат много по-засилено чрез структурите на а, Интерпол, за да се преборят с незаконната търговия с уръжи, Създаваме платформа за полицейско сътрудничество, не само за да помогнем на сътрудничество между полицейските органи, но и за да осигурим, но и в с оглед на европейското измерение на атентатите. Създаден е полицейски координационен център в Париж и в Брюксел. Идентифицирали сме значителни следи те в момента се анализират от френските органи. Има връзка между заподозрените лица и други форми на престъпления. В медиите видяхме съобщения за връзки с Миграционната криза, както стана ясно от сирийския паспорт, връзки с трафикантите, много е рано да потвърдим, че тази връзка съществува, но Европол счита това за свой приоритет – Разбира се, ескалацията на заплахата, както казва господин Руте и господин Браун, доведоха до призиви за оптимизиране на полицейското сътрудничество. Съветът ще заседава днес. Европол ще играе своята роля, както винаги е правил, и се надявам, че ще намерим начини за засилване на тази роля и да подмага в по-голяма степен силите за борба срещу тероризма. Ние повишаваме способностите си, както каза господин Руте, в съответствие с решение на съвета. На 1 януари Европол ще създаде нов център за борба с тероризма той ще получи допълнителни ресурси, той ще, заси, ще ни помогне да се да следим различни явления, търговия с огнестрелни оръжия, трафик на хора, организирана престъпност. Ще се създаде и една част, която ще бъде посветена на обмен на информация за борба срещу тероризма. Тези мерки ще бъдат утвърдени от съвет. Както каза посланник Браун, трябва да увели... трябва да обменяме в максимална степен информация. Заплахата е сложна и многостранна. Заплахата обхваща различни страни и лица и работи на границата между туризма и сериозните престъпления. Ето защо ефективната обмяна на информация и разнователни данни от решаващо значение. Това може да реши дали, е, дали ще бъде разкрит план за терористичен акт. Тук включваме Шенгенската информационна система, резервационните данни на пътниците и използването на системите на Европол за борба срещу туризма. Ключовия въпрос е взаимната свързаност. Е, Европол като информационен център може да осигури възможности за по-добро за по-добро обмен на информация поради добрите стандарти за сигурност и гаранциите защита на данните. За... Не е лесно да се организира една взаимно свързана мрежа по ефективен, но и съразмерен начин, за да може системата да бъде актуална, необходима и да работи добре. Основен приоритет на Европол е да мотивира националните органи да споделят своите данни чрез информационния център на Европол, не само в отговор на разследвания, които Франция е извършва, но и по системен и редовен начин за целите на превенцията. През последните две години нещата се подобриха, но не сме достигнали до нужното оптимално ниво. Пример информационната точка за база данни за пътници. Тя следи движенията за заподозрени чуждестранни бойци между Европа, Сирия и Ирак. В момента тук влизат около 10 000 заподозрени лица от е, въведена информация от е, държави членки. Цифрата се удвои през последните няколко месеца. От тези 10 000, около 2 000 могат да бъдат потвърдени като чуждестранни бойци, останалите са заподозрени лица. Убедени сме, че имаме 200 имена в системата въпреки че се смята, че в е, момента в Сирия има 5000 европейци. 50% от записаната, и въведената информация е от е, малък брой държави членки, така че системата не се използва по равномерен начин навсякъде. Сега имаме нов стимул, има нови политически очаквания да се свържат съответните служби и Центъра за борба срещу туризма на Европол ще бъде основата на оперативна платформа, за да се обединят служители в борбата срещу туризма, които да обсъждат мерки. Ние ще изпратим така покана близко бъдеще. Утре ще обсъдим по-системно използване на Шенгенската информационна системата, така че държавите членки да използват по максимален начин. Също така трябва да се проверят данните и да се поставят с базите данни, базите данни на Европол и на Шенгенската информационна система. Играем роля и на външните граници и ще разговаряме с комисия държавите членки, за да подкрепим мерки за проучване с цел сигурност на границите. И накрая благодаря на господин Диас Демера и на вашата парламентарна комисия за парламентарно за конструктивното участие и слушах много внимателно казаното от господин Диас Демера за това, че е необходимо досието да приключи. Има нужда от текст, който да съответства на потребностите Европол да помага на службите за борба с тероризма в държавите членки и да защитава гражданите от терористична заплаха и да гарантираме е, нужната законодателна база. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Уейнрайт, за тази информация. Колеги, започваме дискусията. Повече 14 колеги са се записали за изказване. ще прочета имената на онези, които поискаха да се изкажат, след което повече няма да приемам повече заявки. И така, координаторите. Мисис Феррара и мисис Майер. And then we have the colleagues, Mr. Coelho, Mr. Lobez Aguiar, Mrs. Revaux Dallon, Mrs. Guillaume, Mrs. Gomez, Mrs. Vergia, Mrs. Lauristin, Mrs. Wimberg, Mr. Albrecht, Mr. Mello, Mr. Weidenholzer, Mr. Jurek, and uh, that's all. Now I close the list. Бед повече заявки не се приемат. Моля ви, не повече от е, две минути, защото няма да успеем да дадем възможност е, на всички. И така, първо координаторите, госпожа Холмайер. Госпожо председател, е, не знае дали ще мога да се внедря във времето, защото искам много неща да кажа. Най-напред и аз искам да изразя своите съболезнования на семействата, на жертвите. И искам да изразя благодарността си и уважението си към е, полицията в Франция за нейната работа. Затова бих предложила ние като комисия да напишем писмо до министра на вътрешните работи на Франция, изразявайки своето уважение и утвърждавайки желанието си за общи единни действия с френските власти. Господин посланник, по повод на извънредната среща в петък. Мисля, че е ван, важно с вас или в понеделник или една седмица след това. Хубаво е да знаем и ние в кратко време какви са заключенията на този съвет, за да може да съгласуваме своите инициативи, своите мерки. Хубаво е да знаем за какво става дума, да работим заедно. Няма нужда да прибързваме. Ние отдавна предприемаме тези мерки, мислим по тези инициативи, но може би е хубаво при тяхното изработване да вземем предвид какво се случва. От 4 години говорим за данните на пътниците, така че и тук няма нужда да бързаме, но е хубаво да знаем какво е становището на съвета, актуалното становище и на държавите членки, какво се планира в тази област. Когато слушам господин Вейнрайт, мисля, че също е важно да говорим и с Европол за това как може да се справим с тероризма, с организираната престъпност, с тежки престъпления. Освен това, искам да направя официално предложение от НП, а именно за един доклад, едногодишен доклад за сигурността в Европейския съюз. Може би е необходим един такъв доклад, за да може да, на негова база да организираме и редовни изслушвания по темата. Виждам, че за този четвърт час получаваме толкова важна информация, но тя въпреки това е много бърза, много недостатъчна. Ето говорим за разузнавателните служби в държавите, шунки, служби, е, в държавите членки, говорим за Европол. Е, хубаво е да знаем какво се случва в държавите членки. Ето знаем, има неща, които се случват в Германия, в Франция. Би трябвало да знаем повече за конкретната ситуация в държавите членки. Понякога ние сме доста далече от нещата, които стават на място, а е хубаво, необходимо е да имаме време, да планираме време за една съответна дискусия една целенасочена дискусия, която да не трае само един час, за да може да получим конкретни, им, конкретна информация за това къде има пробиви в сигурността, какви са необходимите, какви мерки трябва да се приемат. Само така може да вземаме като комисия а, релевантни решения. На следващо място. Тук също имаме нужда от повече информация, а именно до каква степен терористите използват кодиращи системи, за да комуникират по време на атаките на терористичните актове, така че да не бъдат открити от полицията. Смятам в този смисъл, че директивата за личните данни на пътниците и директивата за Европол трябва да бъдат обсъдени много бързо, за да отбележим напредък. Не бива да се бавим. Трябва в един бърз и структуриран процес да намерим решение на тези проблеми. Според мен срока до март е прекалено дълъг, затова искам да помоля комисията да действа по-бързо. Благодаря. Господин Браун и господин Рутер трябва да напуснат, за да отидат на Корепер. След сега ще дам думата на координаторите и след координаторите те ще отговорят и след това ще продължим с списъка на изказванията. Госпожа Ернст. Не, госпожа Вержа ще говори от името на нашата политическа група, аз ще говоря в последствие. Така че от... така сме решили за нашата политическа група, госпожа Вержа. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Искам да започна с благодарност за изразената солидарност. Аз мисля, че все още сме в плен на, на емоциите, но аз смятам, че трябва да помислим за жертвите и семействата им. Не можем да не мислим за жертвите, за а, полицейските, за силите на полицията и за лекарите и медицинския персонал, които свършиха забележителна работа. Нормално е едно правителство да реагира а, в лицето на ужасът, който ни застигна, този ужас застигна млади хора, не само французи, не само европейци. Както беше казано, Ислямска държава удари Париж, но заедно с това и почти едновременно Ливан и руския самолет в Египет. Искам да напомня, че имаше и атентати, направени насляпо така да се каже. Спомням си атентатите в Париж през 80-те, 90-те години, в Мариш и Лондон, в гражданското, в обществения транспорт. Много хора днес се страхуват, което е нормално. Това е нормално, защото всеки има право на сигурност, всеки е, има право на безопасност и всички знаем, че риск нула не съществува. Да, трябва да се борим срещу тероризма, да, трябва да успокоим населението, да, трябва да го защитаваме, но аз бях поразена от е, средата в Париж и Франция и има разлика между климата след е, Шарли Ебдо и атмосферата след петък. Много казват, искаме да продължим да живеем нормално, защото ако прокажем паника и страх, това ще обслужи само ислямска държава. Видяхме вчера операцията в Моленбек. Това е здравословна реакция в правова държава. Аз мисля, че трябва да напомним за основните принципи, от които се ръководи нашата комисия. И това е принципът на съразмерност и необходимост, за да няма опасност от посегателство срещу основните принципи. Да не смесваме спешните мерки с дългосрочните мерки. В онова, което видяхме в петък, виждаме, че повече от тях са французи, повече от престъпниците са а, французи. И мерките на национално и международно ниво не бива да ни, а, за, не бива да ни затварят очите пред факта, че един от терористите е, е пресякал френско-белгийската граница. По интелигентните граници това ни беше представено като инструмент за улесняване на туризма, сега срещу тероризма, преди това против иммиграцията. Всички тези инструменти всички тези средства струват огромни сумци. Основният проблем е необходимост от човешки възможности. Аз също така се тревожа от системната връзка между борбата срещу изма и миграцията. Сирийските беженци са основните жертви на ИДИЛ и накрая искам да цитирам цитирам от Бенджамин Франклин, човек, който е готов да пожертва по сигурността си, който е, народ, който е готов да жертва свободата си в името на свободата не заслужава нито свобода, нито сигурност. Нека да не забравяме тези думи, за да не правим това, което очаква иди от нас. Искам да ви кажа, че ще дам на координаторите да се изкажат, но вие взимате от времето на колегите си. Госпожа Лауристен, благодаря. Искам да кажа от името на групата на социалистите и демократите, че ситуацията в петък промени контекста, в който работим от една страна разбираме, че в тази ситуация с обединените усилия е, са много необходими. Заедно с това трябва да разберем, че терористичните атентати са много ясно проявление на самоповъзгласилата се ислямска държава. Сега тя се превръща в най-големият враг не само за Франция. Франция е символ, тя е първата, която беше ударена, защото е олицетворение на европейските ценности, но трябва да сме наясно с това, че това е посегателство срещу ценностите на Европейския съюз. И нашата комисия трябва да защитава тези ценности. Ценност на равенство, права на човека, свобода и така нататък. Напълно съм съгласна с госпожа Вержа за специфичната реакция от страна на хората във Франция, които разбират за какво става дума става дума на карта е заложена нашата свобода, ценности, сигурност. Аз мисля, че ние трябва да разберем, че баланса между сигурността и ценностите са основната ни задача в борбата срещу идио. Онова, което стана много ясно сега, че най-слабата връзка е сътрудничество между държавите членки. Франция призова за солидарност и ние сме готови да я дадем. Но какви са конкретните инструменти? Чухме Европол, че само пет страни се отнасят сериозно към отговорността за предоставяне на информация. Проблемът за предоставяне на информация хоризонтални действия от страна на държавите членки. Това е по което трябва да работим в този контекст, като докладчик по директивата искам да кажа, че директивата е че целта на директивата е да има по-ясни правила в областта на правоприлагането за обмен на информация, сътрудничество между Европол и държавите членки и така нататък. Трябва да продължим да говорим контекстът е нов, но проблемите същи и ценностите са също. Благодаря за вниманието. Госпожа Сърджентини. Благодаря. Един от колегите каза, че решенията след Чарли Абдо все още не са приложени, което е много тъжно от една страна. От друга страна искам да кажа, че не, нещо друго направихме, нещо друго се случи след Чарли Абдо. Има една нова мрежа за подаване на сигнали. Е, комисията за известно време, за няколко месеца нямаше средства, за да създаде тази мрежа. Е, какво покрива тази мрежа? Е, най-различни хора и професии на място, които да подават сигнали за радикализирани или радикализиращи се хора. Целта е да се противодейства на тази тенденция за радикализация. това е много важно в Европа и за Европа, защото терористичните атаки се провеждат от хора, които са израсли в Европа и са се радикализирали в Европа. Затова декарализацията трябва да се случи именно тук в Европа. Ако ние не сме в състояние да предприемем, да създадем мрежа за радикализация навсякъде в Европа, то това е много, много жалко, много страшно. Много е важна обмяната на информация между полицията, на държавите членки и разузнавателните служби. От изключително важно значение е това. Миналата година имахме атака в Белгия срещу еврейския музей. Ние знаем, че този, че извършителят е бил известен на други, е, на други служби, но никой не е казал, та, дал тази информация на бългийските власти. Сега знаем, че бългийските власти са знаели повече за подготовката на атаките в Париж. Е, какво става? Е, ние искаме да получаваме информация, т.е. Е, службите искат да получават информация, но не искат да дават. Така че а, изключително важен е обменът на, на информация. И то трябва да се обмени информация между службите, но, но съвсем съвсем целенасочена информация, не просто каквато и да е информация. следващият оратор. Госпожо председател, ние като испанци може да си спомним много важно, много, много, много добре атаката срещу е, един важен политик в Испания. Ние си спомняме много добре и атаките в, в Мадрид. Много ясно разбираме какво, какво преживяват хората, които са били жертва на атака, но това, което е важно, е да дадем възможните, всички възможни инструменти на Европол за да действа. Освен това, европейските правителства трябва да работят, да си сътрудничат по-добре. Полицейското сътрудничество трябва да бъде усъвършенствано. Полицейското сътрудничество не може да се противопостави на вълната на фанатизма, ако, ако не действа единно. Без превентивна работа няма да може да се справим с тероризма. Така че всички тези неща са изключително важни. Имаме нужда от повече подкрепа, повече сътрудничество, за да защитим либералните си ценности. Съвсем ясно искам да кажа, това е опасност, пред която сме изправени, но с нея може да се справим само ако действаме заедно. Госпожа Фера. Благодаря. От името на политическата група искам да изразя своите съчувствия към жертвите в Париж. Председателството говори за съвета, извънредния съвет утре. И аз се питам, не може ли да се предложи на държавите членки едно е, ембарго върху оръжието? Оръжията, оръжия, които се изнасят, които се продават и не, не, не е ли по-добре да се заостри контрола върху притежателите на оръжие? Оръжията са и извора, от който пие тази война. Ние се опитваме да третираме симптомите, а не самото заболяване. Трябва да се забрани износа на оръжия. Поне да се направи това предложение и да видим как държавите членки ще реагират на него. Сега обмяната на информация. Вече се каза, че обменът на информация не е на достатъчно доброто ниво. Виждат се, идентифицират се някои рискове, но не се предприемат съответните мерки. Защо обменът на, мнение, на информация не функционира добре? Липсва ли в такъв смисъл сътрудничество, истинско сътрудничество между държавите членки или пък липсва готовност да се споделя информация, защото службите са скептични едни към други или пък просто системата не е, е структурирана така, че да функционира добре. Явно има дефицити в тази система. Това означава, че информацията, която се получава, не може да бъде използвана, не може да бъдат предприемани съответните мерки. На следващо място укрепване на граничния контрол. Тук отново става дума за граничния контрол на външните граници, контролите в рамките на Шенген. Шенгенското пространство е под натиск и това са все мерки, за които говорим отдавна. Сега на следващо място легалните възможности за влизане в Европейския съюз и подаване на заявление за обежище. Трафикантите биха загубили много от своя бизнес, от своята печалба, ако имаше легални пътища за Европа. Защото има връзки между трафикантите и тероризма. Искам да се обърна към господин Ройте. Как виждате вие тази констелация? Заместник-председателят Тимерманс е много отворен в това отношение. Той казва, трябва да държим вратите на Европа отворени, трябва да дадем легални възможности на хората да влизат в Европа. Бе предложена промяна на Дъблин, но това е вече нещо друго. Говори се за много неща, но нищо конкретно не се случва. Следващият оратор – благодаря, госпожо председател, казва госпожа Майер. Аз също се присъединявам към съболезнованията на семействата и приятелите на жертвите. Тези хора бяха убити от мусулмански терористи. Но ИДИЛ, Ислямската държава, изобщо не застава зад, исля... зад мюсулманските зад ценности. Всички тези жертви не бива да се свързват като жертви на бежанците на миграционния натиск – но какво трябва да предприемем? Колко още невинни жертви трябва да страдат в бъдеще, за да предприемем мерки за сигурността. Говорим непрекъснато за безопасността, за сигурността на нашите хора. Но какво правим? Според мен националните граници трябва да се затворят. Председателката. А сега давам думата на нашите гости. Ще помоля господин Вайрай да, по, да изчака първо посланника да вземе думата. Благодаря. Аз ще премина по въпросите, така както бяха зададени. Най-напред на госпожа Холмайер искам да кажа да, разумно е да има брифинг, аз бих дошъл на, в петък председателят на ЛИББ покаяне на работен обяд, на който ще се разказва, разискват заключенията на съвета. Е, не бива да прибързваме, но трябва спешно да реагираме. А, така е. Имаме споразумението за данните на пътниците. Имаме и други споразумения, които са също свързани, обвързани са в този пакет и трябва да вземем решение по този пакет. Така е. Много е важно, според мен, Много е важно този пакет да бъде одобрен и прият. Мисля, че в моментната ситуация е изключително важно да предложим нещо на гражданите, да им покажем, да им предложим един пакет мерки, да им покажем, че Европа застава за техните интереси и за тяхната сигурност. Кози съвещава. Много неща текат в оперативната сфера в момента. Има и съвещание в Брюксел на хора, които отговарят за сигурността, представители на службите за сигурност. Така че тези контакти съществуват, те работят. Това, което каза госпожа Бержа, е вярно, така е. Ние трябва да защитим върховенството на закона, защото терористите нападат именно него. Те го атакуват изключително брутално и по много нехуманен начин, но трябва да действаме пропорционално. Нашият отговор трябва, нашата реакция трябва да е пропорционална. Е, на госпожа Лорестин искам да кажа, че има нужда наистина от баланс между свободата и сигурността и ценностите. Това е така и наистина е, много от колегите засегнаха този въпрос, въпроса за баланса. Ние се опитваме да го осигурим. Естествено, вие сте прави защото вие сте докладчик по тази тема. На госпожа Сърчентини искам да кажа за дерекализацията, такава трудна дума, дерекализацията, е, по нея имаме заключение от... Ще имаме заключение от заседанието на съвета. Министрите на правосъдието също са поканени. Министъра на правосъдието на Франция също е поканен да присъства. На следващия въпрос. Съгласен съм с това, което казаха колегите, но това е повече политически аспект. за обмена на информация. Да. Ако има една добра система за обмен на информация, това е чудесно, но винаги има моменти на пробив. Ето 5000 човека са отишли да се борят в Сирия. Много информация е била обменена и съм сигурен, че много атаки са били могли да бъдат предотвратени на базата на тази информация. Много неща обаче трябва да се подобрят тук и това е една от основните ни задачи. Е, та, тази обмен на информация ще бъде обсъден утре, а именно как да бъде укрепен и да бъде подобрен съответните служби в държавите членки, трябва ясно е да от, обменят информация по-добре. Що се отнася за легалната миграция? Не бива да забравяме този въпрос, така е. И тази седмица имаше споразумение за студентите, за научните работници ние работим по този въпрос, но това не се вижда толкова много. Това не е толкова драматичен въпрос. Но искам да ви отсигуря, ние работим в тази насока. За граничните контроли, може би, моят колега трябва да каже повече. Благодаря, господин Ройте. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Няма да повтарям отговорите, които бяха дадени от посланника. В парламента ние имаме склонни, сходни виждания. Има сходство на вижданията на парламента, съвета и комисията. Комисарят Аврамопол, знаете, че винаги е готов да дойде да предоставя информация. Аз също съм на разположение. Освен това, споделям вашия призив да се направи нужното за осигуряване с персонал на Европол. Основ, относно криптирането, това е сложен въпрос, ще се обсъди на интернет форума с интернет компаниите. Трябва да се намери нужния баланс между свободата на изразяване и достъпа до информация. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Um... Що се отнася до казаното от госпожа Вержия, аз съм съгласен с вас. През последните месеци сигурно сте забелязали, че комисията не реагира панически. Ние имаме една примерна реакция, както каза и посланик Браун, много от предложенията са на масата за разглеждане отдавна, т.е. ние не действаме панически. Това е една обмислена реакция на тази ситуация. Съгласен съм с госпожа Ойцен. Може би контекстът сега се е променил. И през едните седмици ще видим дали призивът на френското правителство за превеждане в действие на член 42 алинея 7 няма да ни изправи пред много по-различна ситуация. Що се отнася до мрежата РАН, госпожа Сержантини, не беше дори половин ден в моя кабинет. Не знам какво се е случило. Радвам се обаче, че е създаден център за върхови постижения в тази сфера, че действа добре. Посланик Браун вече даде отговор на други въпроси, които бяха поставени от депутатите. Едно нещо, което бих искал да подчертая, е, че в момента ние действаме в рамката на оперативната шенгенска система, както се прилагаше и по отношение на мигрантите, но трябва да сме много предпазливи, за да не се постави под въпрос Шенген. И ни от основните разисквания през едните седмици и месеци, даже още от утре, между министрите на вътрешните работи, ще бъде по какъв начин да гарантираме опазването на Шенген и на него да се гледа от европейските граждани като на една действаща система. Вероятно трябва да се въведат някои промени. Едно е свързано с предложенията, свързано с а, европейски гранични служители. Това ще стане през месец декември. Благодаря ви. Благодаря и на двамата. Радвам се, че можахте да се отзовете на поканата ни. Съжаляваме, че трябва да си тръгнете, но разбираме. Сега ще продължим дискусиите. Господин Уайнрайт ще остане и ще се опита да отговори на следващите въпроси. И така, колеги, аз вече споменах имената на записалите се за изказвания. Ако следвахме строго графика, до сега трябваше да сме приключили това разискване. Затова искам да ви приканя да говорите в рамките на една, максимум две минути. Ще бъда много по-строга към вас, отколкото бях към координаторите. И ще ви отнемам микрофона, ако надвишавате отреченото време. Господин Коелю. Благодаря. Разбирам, че има заседание на Корепер. Съжалявам, че не можем да се обърнем към председателството на съвета и към комисията. Нападението беше атака срещу нашите ценности. Има и други хора, които искат да се възползват от случилото се и да атакуват нашите ценности. Боя се от най-вече от две неща. Първо, погрешното обвързване на терористичните атентати и бежанците. Има някои демагози, които правят това. Отслабването на уике на Шенген може да е изключително опасно. Искам да подчертая също по вътрешните граници. Разбирам, че държавите членки имат правото да въвеждат граничен контрол, когато се налага, но това е само временна мярка, а не трайно решение. И на второ място, нуждаем се от повече обмен на информация между националните полиции, Европол, между разузнавателните служби. Нуждаем се от повече Европа това е пулката, която можем да се извлечем от тази трагедия. Всяка отделна страна е по-слаба, отколкото ако се обединим. Свободата на движение може да е пълна само тогава, когато има адекватен контрол по гражданите. Необходимо е по-строго да се извършва регистрация на чуждестранни бойци. И в заключение, комисията трябва да прилага строго новата шенгенска информационна система. Има сериозни проблеми по външните ни граници и те трябва да бъдат разрешени, за да се премахнат проблемите. Ние не можем да се позволим на Шенген да се гледа като на нещо, за което а, трябва да забравим в светлината на събитията от Париж. Нуждаем се от свобода на движението, но това трябва да става при а, условия на сигурност. Госпожин Лопес Агилар, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин а, Уейнрайт, а, че остана в отличие от представителите на съвета и на Европейската комисия. А, относно потенциала на Европол, да се а, заеме с а, създаването на една а, европейска разузнавателна служба, каквато а, липсва в Лисабонския договор, а, са предвидени а, доста неща в отделни глави, свързани с а, политиката за сигурност, за отбрана, интегрираното управление на външните граници на Европейския съюз и всичко това има отношение към това, което обсъждаме. Потенциала да се създаде едно европейско разузнавателно звено. Възможно ли е? Какво е виждането на господин Уейн Райт? Какво е мнението ви как действа така наречения СИДСЕН, ситуационния център? можем ли да създадем нещо като FBI, така че онези, които се укриват а, след а, а, атентатите в Париж, а, а, да бъдат по-бързо бързо заловени. Те, трябва, това трябваше да стане на по-ранен етап, още от бългийската полиция защото те са се укривали спокойно в града, в който са се родили, Брюксел. Тоест, Всичко това трябва да се отчита. Ние през последните дни отдавахме почет, изразявахме солидарност, но трябва да видим и какви са последиците, какви са рисковете в бъдеще и да, как да разграничаваме онези, които идват добронамерено в Европейския съюз и онези, които искам да използват случилото се в Париж като повод да се промени цялата система за миграция и обежище. И ние разчитаме много на Европол. Следващият оратор благодаря след Шарли Абдо беше казано, че трябва да предприемем действията и да намерим европейско решение за справене с Даеш в Близкия изток, в Африка, в Европа. Трябва да тръгнем от първо причините и Люксембургското председателство посочи, че трябва да се обърне внимание на финансирането на тероризма. Даеш използва приходи от петрол в Сирия и Ирак. Няма да цитирам всичко, но добре е известно кои са държавите, които могат да бъдат винени. Всичко това похранва Даеш. Франция участва в нападенията срещу петролни платформи, но това не е в правомощията на комисията Либе. Можем да говорим за европейски бойци, които спокойно могат да ходят и да се връщат от Сирия. Има летища, са били доста отворени Гърция, България, Чешката република, Унгария и Естония. Сега стигам до въпроса за европейско ПНР. Необходимо е да се намери решение до края на годината. Трябва да се ангажираме всички Европейски парламент, съвета, Европейската комисия. На последно място обмена на информация. Аз се радвам, че има Европейски център за бора с тероризма, но трябва да се предприемат действия, не само да се говори. Господин Бризар, който оглавява Френския център, също трябва да се изисква да се обменя информация и да се действа. Благодаря, госпожа Гиом. Доста неща бяха казани, за това ще се огранича в изказването си. Също искам да изразя съболезнования към жертвите и техните семейства. Франция беше в случая засегната, но това може да се случи навсякъде и трябва да имам предвид солидарността. Относно дипломацията, например, по какъв начин да развиваме отношенията между Европа и а, този регион, също какъв да бъде ангажимента на армията. Френския президент поиска да се приложи съответния член от договора, за да има солидарност във военната област също. Необходимо е да се обърне внимание на наблюдението, на превенцията. Затова трябва да се разглеждат всички аспекти на солидарността. Вие казахте, че в петък съветът ще разгледа много въпроси. Радвам се, че това е така, тъй като се обаявам, че можем да отминем с мълчание това, което се оказа, че не достига при обмена на разузнавателна информация, също, че можем да подминем и въпросите, свързани с придобиването и използването на оръжие и прочие. Важно е също по въпроса за европейско ПНР да се намери решение. Необходимо е бързо да се приемат действия в това отношение – и на последно място, относно инструментариума, трябва да има колективни ангажименти. Не трябва да забравяме за превенцията. Трябва да имаме по уравновесен подход по отношение на държавите от региона, използването на финансиране за развитие, това е по превенцията. Има млади европейци, които убиват други млади европейци. И това поставя а, въпроси. Тук опират нещата и до отговорността. Някои държави членки а, трябва да преразгледат а, отказа си да приемат мигранти. но е необходимо да бъдат възпрени а, тези, които а, са от Даеш. Благодаря, госпожа Гомеш, има думата. Аз също бих искала да заявя, това е атентат срещу всички. Ние, ние знаехме, че ще се случи, както каза господин е, Уейн Райт, е, както стана ясно от атентата в Мумбай. И това може би ще се случва в бъдеще. Държавите членки не направиха всичко, което трябваше и най-напред да се премахнат е, глупавите е, економически политики, които водят до социално изключване, особено сред мигрантите второ поколение, а именно техните редици са и атентаторите. Те са европейци. Те не са чужденци в случая. Програмите за радикализация, за недопускането на радикализация в затворите трябва да се обърне най-вече внимание на тях – но това не стана поради липса на пари. Следващия въпрос са интелигентните граници. Дали е интелигентно да не се дадат а, законни, безопасни канали за идване на мигранти а, при контрол, а вместо така спонтанно, дали е интелигентно да се поставя под въпрос Шенген, след като знаем, че когато нямахме Шенген, моята страна Португалия а, загуби 1 милион своите граждани, които отидоха в Франция и в Германия, пресичайки незаконно границите, когато нямаше Шенген. И така ПНР. Това е инструмент. Казваме го и в доклада, който е пред нас и ще бъде пред следващата седмица за недопускане на радикализирането и вербуването на европейски граждани но както каза господин Браун, не е необходимо това да се размахва само като знаме. Ние се нуждаем от ефективни мерки, което напълно да съответства и на изискванията за опасване на личните данни и съответното решение на Съда на Европейския съюз по тези въпроси. Огнестрелни оръжия. Държавите членки не прилагат общата позиция по износа на оръжие, т.е. те не упражняваха контрол на потоците от оръжие и вътре в Европейския съюз. Няма да споменавам някои страни, които и, е, дори след е, атентатите в Париж продължиха да предлагат на търк оръжие. Трябва да използваме разумно средствата, а именно там, където е необходимо за изграждане на капацитет, за разузнавателните служби, за полицията. Трябва да видим дали държавите членки, техните съответни служби са достатъчно ресурсно обезпечени. Относно звеното за е, следение на интернет. Не парламентът е този, който стопира нещата. Искам да подчертая това. Благодаря, госпожа Вимберг. Има нещо ужасно и болезнено. Дори нямам думи да изразя това, което чувствам. Има страни в Европа, в които ислямизмът е част от ежедневието на гражданите и предизвиква страх. Има страх, че тези атентати могат да се повторят и е много трудно да си представим какво ще станем с свободата на придвижването и на словото, те като че ли вече не съществуват. Виждате какво се случи и откъде тръгва всичко. Фронтекс, например, Фронтекс трябва да контролира външните граници. Но 98% от средствата са за претърсвателни и спасителни операции. С други думи, Фронтекс не контролира границите, няма контрол. Мисля всички вие създадахте тази ситуация и вие сте заплаха за нашите граждани. Вие създадахте заплаха за нашите граждани. Ние трябва да се изградим заплаха срещу тези терористи а не да говорим за тяхната реабилизация и да, вместо да говорим за отворени сърца. В някои общини вече се смята на тези възможности да се даде възможност да влязат на пазара на труда. И всъщност тук имам, давам само общи примери. Тези лица използваха възможността на свободно движение, за да се борят срещу нас. Унези, които са напуснали страните, за да се бият в чужбина, не бива никога повече да влизат в нашите страни. Аз искам да бъда сигурна в моята страна. Нека да се борим срещу огъня с огън. Господин Албрехт. Благодаря. Искам да кажа, че тези атентати бяха ужасни и ние трябва да реагираме а, с а, разум и да гарантираме а, сигурността а, и начин на живот, който беше а, подложен на нападение. Мисля, че едва ли е много плодотворно да настояваме за мерки, които не са се оказали необходими. Мисля, че реакцията ни трябва да бъде по-добре осмислена. И малко се засмях от казаното на господин Роте, Според мен то е неудачно особено що се отнася до криптирането. Този подход не може да бъде балансиран или си за или против криптирането. Въпросът е дали и да вдигнем тайната на съобщенията в обикновената поща. Аз не съм за това. Нека да се придържаме към досегашната си практика. Става дума за тайна комуникация, право записано в Конвенцията по правата на човека. Това не е свързано по никакъв начин с въпроса за повече сигурност. Защото отдавна знаем, че туристите се опитват да заобиколят прихващането на информация, използват различни начини за комуникация – но днес с криптирането става ясно, че винаги има информация за планирани туристични атаки, за координация между туристите. Трябва с това да се занимаем. Господин Руте нищо не каза за съвместни разследващи екипи под шапката на Европол. И ние направихме точно това след 11 септември. Изградихме съвместни разследващи екипи. И липсата на пари и обмен и, на пари и човешки ресурси е основната причина за липсата на обмен на информация между полицейските и съдобни органи Нека на това да заложим, а не на мерки, които са, са доказали своята безполезност. Благодаря. Господин Мело. Благодаря на господин Лайнрайт за това, че е остана и следователно показа успех, уважение към нашата парламентарна комисия. И аз искам да изразя солидарността си към Франция и всъщност не само французи загинаха, загинаха и португалци, всички ние а, си, трябва да се борим не, срещу романтизма срещу тероризма не можем да се борим с неразумни марки, мерки. Нека да направим така, че да опазим начина си на живота. Имам един много конкретен въпрос. Много добре разбирам, че терористите не са беженци. И мнозина казаха, че терористите са в Европа. Но това не пречи потоците на бежанци да се използват за навлизане на терористи в Европа. Този въпрос е много интересен и той трябва да се зададе. В бежанските потоци дали няма троянски кон, използван от терористи? И моят въпрос е следният. Санда Експрес и други социални медии в Европа цитират един източник на ислямска държава, в който се казва, че в Европа са влезли близо 4000 бойци на ислямска държава а, с беженските потоци. Директорът а, на научен институт а, в Русия Русия също беше засегната, всъщност беше ударен цял самолет. Броят на жертвите е много голям. И този директор на Руския институт каза, че това е реална заплаха. 4000 бойци е убедителна цифра. Напълно е възможно на наша територия да има 4000 бойци на Ислямска държава. Трябва ли да приеме сериозно тази заплаха или не? Използва ли се, използват ли се беженските потоци от Ислямска държава? Господин Вайденхолцер. Благодаря. Мисля, че всички сме на едно мнение. Не може да загърбим това, което се случи и се опасявам, че все по-често ще преживяваме подобни трагедии. Затова трябва да сме последователни в нашите е, действия и те трябва да доведат до резултати. Разумно е да водим тази дискусия на още по-задълбочена, е, по-задълбочено, включително и при присъствието на другите институции. Не би трябвало да реагираме прибързано. Това е така, но защото когато човек действа прибързано, има последствия, които после не могат да се коригират. Е, трябва да мислим разумно и да действаме бързо. Това, което ми направи впечатление при този дебат – беше споменаването на, разумни, на умните граници, на интелигентните граници, а именно е, да се следи движението на европейските граждани. Това са много важни промени, които се предлагат в момента. Нека имаме повече време, нека дискутираме нещата по-вдълбочина. Аз говорих накратко с докладчиците те също са, имат определени резерви по някои от точките. Бих призовал да сме последователни, систематични и разумни. Господин Юрак. Po <clears throat> атаку я ja чувам так, як бе... Благодаря. След... Аз чух в петък имах чувство, се усетих така се едно, че е ударена моята страна Польша, защото съм евродепутат и ние като евродепутати носим политическа отговорност за да не допуснем онова, което се случва. Zacznę jeszcze raz, więc po tych wydarzeniach piątkowych miałem... od започвам отново. След събитията от петък, аз се усетих все едно, че Польша е била нападната. Дадах си а, сметка, че става дума за прелом. Защо? Защото тези атентати се случиха не близо до нас, а вътре в нашата територия. Тази поредица от атентати ни кара да си да се замислим върху това, че някой иска да разтърси из основи функционирането на Европейския съюз беше зададен въпроса колко души влизат през Турция е, за, в Сирия, за да се бият е, там. Има една социална база, която трябва да се анализира от какви социални слоеве идват, в, от, в какви а, е, джами са били набрани и в, ко, в кои джамии се знае, че се извършват такива дейности? Кой участва в пропагандата на ИДИО? Какво е социалното въздействие от, на това, че а, лица се бият а, за ИДИС в Европа? В този контекст е, имам един въпрос, който е много кон- конкретен. През април съветът е, реши да се бори срещу структурите, които подхранват е, и незаконната иммиграция. Каква е ролята на Европол? Знам, че сме само в началната фаза на този контрол – но Европол като разследващ полицейски орган как реагира? Още един въпрос. Какво е възде... Какъв е обхвата на а, лодките, които пристигат? Колко кораби пристигнаха през последните три месеца? Аз а, няма да повтарям а, нещата, които бяха казани. Искам да задам някои въпроси. Аз бих се радвала, ако утре не заседаваха само министрите на вътрешните работи, а и министрите на, на финансите. Как биха могли да се спрат финансовите потоци, които текат към терористите? Това много ме интересува. Не било Хубаво и държавните и правителствени ръководители да се срещнат и да мисли, помислят за това да се преустанови износа на оръжие. Ирак е, е, в Ирак изи се разпростря така, защото а, американските оръжия бяха там. Това е базата, на която е, разцъфтя и идил в Сирия. Това на първо място. На второ място, въпрос към господин Вейнрайт. Във Франция има е, една система за, за данните на пътниците. Един милион пасажери е, вече е база, базата данни във Франция. Добре, е, има такава система. Но как функционира тя? За какво е тя? Какво е вашето мнение? На следващо място, Фронтекс. Господин Браун, посланникът каза, Фронтекс трябва заедно с Европол да се бори срещу е, трафика на оръжие. Как си представяте всичко това? Не сте ли се борили до момента за, срещу контрабандата на оръжие е, и как си представяте бъдещата борба? На следващо място. Как в Европа може да предотвратим наистина радикализацията на хората? Ние само съжаляваме, че това нещо се случва. Understanding and uh, сега ще дам думата на господин Уейнрайт, към, на когото бяха зададени много въпроси. Много от тях не бяха адресирани точно към вас. Ще ви бъдем благодарни, ако можете да отговорите на колкото може повече въпроси. Благодарим ви за това, че сте тук. Благодаря, Чувствам се малко сам в края на тази маса. Ще се опитам да се спра някои общи въпроси. Господин Лопес Агилар спомена за необходимостта от бъдещо европейско разузнаване. Трябва да сме реалисти. Знаем, че според договора националната сигурност е в правомощията на държавите членки. Сице няма оперативни правомощия, те вършат чудесна работа, но те подготвят доклади за оценка на стратегическа информация, но те не са оперативна агенция. Европол помага оперативната дейност, но ние подпомагаме. Не сме ФБР и нямаме репресивни правомощия. Подкрепящата функция на Европол е свързана с осигуряването на платформа за обмен на информация. Това е много полезно и става все по-полезно с оглед на организираната престъпност. Така че без репресивни изпълнителни правомощия Европол играе много важна роля. И докато няма политическа воля за нещо различно, ние използваме в максимална степен възможностите. Мнозина от вас попитаха защо няма по-добър обмен на информация между агенциите, между разузнавателните служби на всяка държава членка има по-добър обмен. Вярно е също така, че чрез канали на Европол обмена на информация на междуполицейските служби е на по-добро ниво. Аз всъщност сега имам предвид моста между разузнавателната и полицейската дейност. Европол може да изгради този мост – вече са предприяти стъпки в тази насока, за да имаме по-добър обмен на информация, особено в контекста на по-сложна заплаха. Има при покриване между престъпност и тероризъм, полицейска дейност и дейност на разнователните служби. И нашата цел сега е да осигурим по-добра платформа. Ние правим так, това чрез модернизиране на протоколите. В крайна сметка държавите членки са тези, които трябва да поемат инициативата и да решат колко информация да споделят чрез Европол. Сега по външните граници и миграцията и тероризма въпросът тук според мен от гледна точка на полицията е да се гарантира контрол за сигурността на границите и, да, и това е принос към конкретен това е конкретен принос към легитимното пристигане на беженци, но и да се идентифицират у нези, които имат престъпни цели, каквито и да са те. И ние можем да разграничим едните от другите, без да подкопаваме глобалната потребност от ефективен подход към миграционната криза. Европол в отговор на господин Юрик ролята на Европол на границата е да подпомага Фронтекс и държавите членки, за да осигури сигурност. Основната ни функция е да видим кои са трафикантите на хора, които е, експлуатират беженците. Събираме информация от границите и с тази цел. Възниква въпроса дали ролята на Европол не може да, под, да бъде и в подкрепа на по-широк антитерористичен ресор. И така ни участваме в по-ефективен контрол в интерес на сигурността. По отношение на взаимоотношенията с страните. Е ясно, че трябва да засилим сътрудничество с страните в региона. Това е под ръководството на комисията и службата за външна дейност. Ние бихме подпомогнали по-ефективен диалог с тези страни. Има важни съображения за гарантиране на личните данни аз мисля, че има общ оперативен интерес към обмяна на част от тези информации, за да се идентифицират трафикантските мрежи, но всичко това трябва да бъде в рамките на запазване на личните данни на гражданите. Това е дилемата, по която работим, по която ще работим. Госпожа Гомес попита за ефективността на процеса за борба срещу радикализация. Не съм аз този, който може да даде най-добър отговор на Мога да говоря за участието на полицията и дейността на Европол. Тя е насочена към борба срещу използването на интернет като инструмент за радикализация огромна част от дейността в социалните медиите от страна на ИДИО е, е, се, всъщност има характер на набиране на нови терористи. Ние полагаме усилия да, за да спрем е, идио да манипулира част от свободите, които имаме в Европа. Съгласен съм с господин Албрех за съвместните разследващи екипи. Ролята на Европол е да осигури, да се изгради една рамка, в която да има по-ефективно оперативно сътрудничество между държавите членки с участие на Евроюст. Това ще, бъ, това, е на, това ще бъде на оперативно ниво и екипът ще бъде преди разследването. Ако успеем да намерим данни на оперативно ниво, това би трябвало да спомогне за самото разследване. И накрая за финансовото разследване много уместен въпрос. Ние трябва да увеличим усилията си. Аз вече говорих за ефективното използване на инструмента за недоп инструмента за превенция на финансирането на тероризма. Смятаме, че трябва да има една по-цялостна рамка. Попитахте за резервационните данни на пътниците. Очакванията на държавите членки е да има обща система за европейски данни, за да можем да обработваме тази значителна по обем информация по един последователен начин. Няма да навлизам в политическия дебат за това къде да се сложи границата и накрая сътрудничество с Frontex. Аз вече споменах за взаимоотношенията на границата и имаме отделни части и задачи, но сега си сътрудничим, въпреки че няма изпълнено споразумение за взаимоотношения между нас. Престои да се приключи такова споразумение. Очакваме Frontex да го направи. Това е свързано с последната проверка. Извинявайте, ако не отговорих на всички въпроси, но това са основните въпроси, както ги отбелязах. Sorry, Mr. Mr. Mello, excuse yeah. me. Could you remind me, please? About the uh, refugees and the 4,000. Ah. възможността сред беженските потоци, с беженските потоци да са влезли 4000 терористи. Uh, I don't, thank you, Mr. Mello. Excuse me for, for forgetting your question. А, извинявайте, че забравих този въпрос. Не знам откъде идва тази цифра. Казах в стъпителните си думи, че сме притеснени от събитията в Париж, от възможността е, ИДИЛ да използва мигрантската криза. Можем да очакваме ИДИЛ преднамерено да се да посява съмнения в нашите е, глави, за да се е, подкопае нагласата към миграционната политика, що се отнася до самите доказателства, че това е така. Работим по някои данни, предоставени от Франция и на този етап не мога да кажа нищо повече. Благодаря за отговорите, господин Уейнрайт. Благодаря за търпението ви. Благодаря, колеги, за активното участие в този дебат и сега трябва да обявя, че ще отложим последната точка в дневния ред и след, ще разгледаме следващите две точки. 7 и 8 ще бъдат разгледани заедно и въпросът за миграцията. Благодаря господин Уейн Райт в контекста на стратегическия доклад ситуация в Средиземно море, потребността от холистичен подход към миграцията днес са докладчиците госпожа Мецова и госпожа Кенга и докладчиците Кристиянка госпожа Спинели Няцио Корал ще представят работния документ за това се изразходват средства за, в контекста на миграцията и развитието, в това число спешните фондове. Точка 7 е свързана с доклада по собствена инициатива по миграцията. Включете и тези... Да обединим двете точки. Първо ще дам думата на авторите, за да представят работния документ. Госпожа Мецола. А, госпожа Гиом ще се изкаже от името на госпожа Генгия. Благодаря. Това е първото заседание на Либе след ужасяващите атаки в Париж. Нямах възможност преди. Затова позволете ми и аз да изразя своята солидарност с жертвите. При тези времена, в които живеем, е много важно да предприемем правилните мерки, за да защитим нашите ценности. Събитията не могат да бъдат игнорирани, те ще отцветат нашите дебати. Сега това, което може да направим, е да не позволим тези атаки да ни повлияят на работата. Бежанците бягат от терора, от смъртта и ние трябва да им помагаме. Без страх тези атаки бяха проведени не от бежанците, а от терористи, така че не бива е, да обвиняваме бежанците за тези атаки. И трябва да сме реалистични, не бива да е, си закриваме, да замъгляваме ситуацията. Това означава, че управлението на външните ни граници трябва да е добро, трябва да е стриктно, трябва да знаем кой идва, къде отиват тези хора и трябва да настояваме всички държави членки да при, прилагат законодателството, както то е формулирано. Хора, които имат нужда от защита, трябва да я получат. От друга страна, е, идеята е, че бежанците е, представляват заплаха, е, тази концепция не бива да бъде приета и разпространявана. Една от 8-те глави на доклада е посветена на фондовете и благодаря на госпожа Спинели и на госпожа Кенга за подкрепата. Както може да се представите, не беше лесно да се изработи един документ, който да бъде подкрепен от всички. Въпреки това, ние успяхме да заложим нашите основни концепции в този доклад. Искам да се спре на някои основни моменти как се изразходват европейските средства, когато става дума за миграция. Това е много важно. Не би трябвало да се разходват средствата безотчетно. Това няма да помогне да се преодолеят предизвикателствата на ситуацията. Нашия документ е задълбочен и разглежда различните фондове, различните инструменти, е, трябва да може да кажем колко Европейския съюз наистина, колко средства, каква сума Европейския съюз отделя за миграция и как по най-прозрачен начин се използват тези средства. На европейско равнище ние видяхме, че комисията обещава с 1,7 милиарда евро повече средства за бюджета 2016 и 2017 година. От... Освен това, е, държавите членки са призовани да дадат повече е, принос за фонда за Африка. До момента няма много ангажимент от страна на държавите членки. По отношение на външната политика и на помощта за развитие, има някои проекти и тези проекти трябва да станат видими за Кращаните е, трябва да знаем къде отиват тези средства, на кого се дават тези средства и как се разходват тези средства по най-добрия начин, така че хората в тези страни да имат едно устойчиво бъдеще. Когато става дума за помощ за развитие, ние установихме, че тази помощ трябва да зависи от някои условия. Не може да се дава помощ на трети страни, където има малко или няма никакъв напредък по определени важни въпроси. В дългосрочна перспектива трябва тази помощ да помага за решаване на проблемите, свързани с миграцията. Трябва да се създадат капацитети в трети страни, инвестиции в Африка трябва да има с цел подобряване на образованието, но също така укрепване системата на обежище, контролирането на границите и върховенството на закона. Равносметката в край, в край на кращата е следната. Фондовете Средствата са важни, но те не заместват солидарността. Не може да се дават само пари и да не се прави нищо реално за решаването на проблемите. Трябва да настояваме държавите членки да поемат своята отговорност и да изпълнят своите ангажименти. Благодаря. Благодаря, госпожа Мицела. А сега госпожа Кион ще говори от името на госпожа Кенга. Ще говоря от името на госпожа Кенге, която се извинява, че не може да присъства. Тя иска да благодари на докладчиците в Сянка, които допринасят за изготвянето на доклада, госпожа Спинели, господин Корао, както и на госпожа Мецола, като са докладчик. Имаше солидна отправна точка, което даде възможност да създаде общ текст, да се постигне съгласие между основните политически групи, както и някои други от политическите групи в Европейския парламент. Холистик de la migration. La pluralité пета множествеността на фондовете понякога прави трудно да се разбере с колко средства точно се разполага в Европейския съюз за обежаща иммиграция. Трябва да се има предвид това. Средствата в тази област трябва да бъдат на лице. В документа има няколко неща, на които държи госпожа Кенге особено много. В работния документ се констатира, че въпреки, че в Европейския парламент 2014 и 2016 са предвидени средства за обежище и миграция, повечето от средствата които са предвидени в, в рамката, не са достатъчни. В функция 4 АМИФ трябва също да бъде изцяло спазвана от държавите членки, включително в многогодишните им финансови програми. Що се отнася до АМИФ за 2015-2016, не е се е извършил при разглеждане на общата сума и преди 2020 година е очевидно, че този фонд ще се изчерпа. Има инициативи на НПО, на гражданското общество в областта на интеграцията и а, миграцията и те трябва да получат приоритет при финансирането. Необходимо е също да има по-достъпна информация, по-широка информация относно наличните средства. Би било полезно Европейския парламент е, да бъде информиран по-често относно средствата, които се отпускат е, за операцията София, например, и на ФОР. Освен това, трябва да се спазва принципа на прозрачност при изразходване на средства от Европейския парламент. Госпожа Кинге иска да има отделни бюджетни редове за всяки от четирите основни приоритета. свързани с предоставянето на всичко необходимо за бежанците. Освен това, да се използват европейски средства за финансиране на организации на гражданското общество, които са активни в тези четири приоритетни сфери. В рамките на годишната финансова рамка трябва да има достатъчно средства за АМИФ, така както е в глава трета на бюджета. Необходимо е да се обърне внимание на проекти за интегриране на новопристигнали мигранти. Също трябва да има средства за връщане на мигранти. Държавите членки трябва изцяло да спазват изискванията, свързани с спазването на основните права. Относно горещите точки, тя посочва, че организациите на гражданското общество не трябва да са възпрепятствани да упражняват контрол върху тези горещи точки, за да може да ни информират за нарушаване на основните права или пък на процедурните норми. Спазването на глобалният подход към миграцията не трябва да се обръща внимание само на единия стълб, а, а на всички ед... останали три стълба в еднаква степен да се развият също легални пътища за миграция, да се види какви са отпуснатите средства на Европейския съюз в областта на миграцията. Има непоследователност между вътрешните и външни фондове, за, за това е необходимо да се подобри координацията между финансирането на миграцията, на развитието благодаря, госпожо Гион. Благодаря на докладчиците, колегата Иняцио, благодаря на служителите за чудесното сътрудничество. Някои елементи, на които държа, за съжаление не са включени в е, окончателния вариант параграфа за приватизация на приемните центрове, един от скандалите в Италия и замразяването на средства за горещи точки при намаляване на просторните права на търсещите обежища. Също така връзка с предоставянето на средства на недемократични режими. Необходимостта от силна европейска прокуратура. предложението да се създадят различни бюджетни редове за фонд убежище, иммиграция, интеграция, като се разделят средствата за обежище, закон, миграция, връщане. Трето, искане от страна на комисията да включи предимно НПО и да гарантира механизми за прозрачност и контрол при използването на средствата предвидени са механизми за наблюдение и оценка, не само последващо, но и в, а, а, в процеса на програмите и накрая прието искането за стабилно финансиране от страна на Европейски съюз и международните организации. Това позволява стратегически дейности. Е, има искане за преки помощи за по-малки структури, особено НПО е, и възможността те да имат достъп до общностни средства. Трябва обаче да си тръгна, колеги, за което се извинявам. Има едно заседание което не мога да пропусна по никакъв начин. Благодаря. Господин Корал. Си, грация. Мене анке io voglio ringraziare и аз искам да благодаря на колегата Спинели за чудесното сътрудничество в хода на разработване на този доклад. И с докладчите Мецола и Кенги очевидно резултатът, е, докладът е резултат от е, компромис. Очевидно това беше нашата цел, документ, с който да са съгласни всички групи и затова вътре не са включени всички наши искания. Като италянец аз бих искал да има постриг на позиция по някои въпроси но би казал, че е по-добре да има съгласие за и нас в Италия. Въпроса за миграцията е свързан и с организираната престъпност, мафията и се обедини с властите, за да превърне беженските потоци в бизнес, когато говорим за средства, имаме, трябва да има предвид, че те не са неограничени, трябва да бъдат използвани по правилен е, и точен начин. С оглед е, на най-спешните елементи, приоритет са издирвателно-спасителните работи, идентификация, интеграция, разпределение, подпомагане на гражданското общество. Това са много важни аспекти и не бива да бъдат жертвани в името на наблюдението на външните граници. Превенцията е също много важна и също така е важно да се санкционират злоупотребите. Има очевидна трудност при събирането на информация. Много е сложен демократичния контрол върху обществените средства. Липсата на прозрачност води до това, че миграцията става нискорисков и печеливш бизнес. Много този бизнес е по-печеливш от трафика на дрога. Има обаче аспекти, много, които са много положителни в доклада. Искаме да ги подчертаем. За нас е много важно да се гарантира правилно разпределение и използване на европейските средства с оглед на истинските цели на Европейския съюз и да се откликне на потребностите на държавите членки трети страни. Наблюдение върху използването на средства, за да няма злоупотреби. Повече инвестиция в легалните канали, подпомагане на интеграцията, да, не, да няма раздробяване на средствата между, много, между твърде много програми повече ресурси за а, гражданското общество. Благодаря. Yo, uh, I ask now members who wish to intervene. I have a request. Сега, у нези, които искат да се изкажат, госпожа Гомес. Мисля, че не трябва да предаваме на подизпълнителни това, за което нямаме кораж сами да направим. Това няма да реши проблемите. Аз призовавам за повече взаимодействие, за повече последователност, що се отнася до финансирането от външни и вътрешни е, източници, предвид на проблемите пред нас. Европейската политика за съседство, новия подход, който беше очертан наскоро от комисаря Кан и от госпожа Могерини, е важно и би трябвало да намери отражение в доклада, да се види какво може да бъде взаимодействието. Има липса на координация, недостатъчна координация и това не е приемливо за в бъдеще. Беженци ще идват и ако нямаме законни пътища за тяхното приемане, ако не можем да ги приемаме чрез нужния скрининг и по-организирано, това ще създаде а, проблеми с Дъблин. Разбира се, не трябва да блокираме идването на а, тези хора. Експерти от НПО осигуряват а, помощ а, за беженци в а, Турция, други региони, а, други страни от региона и на днешна среща с тях те подчертаха, че липса, липсва координация с ЕКО и осигуряването на финансиране за дългосрочно развитие, например за училищата и прочие. Също за подпомагане на беженците в Северен Ирак хората понякога бягат от а, тези региони, защото не толкова, че са подложени на преки нападения, защото няма бъдеще за техните деца, те няма къде да ходят на училище. Госпожа Мецола, госпожа Кенга, искам да им благодаря за отличната работа. Госпожа Гомес. delegationsresa eh, i, eh, på västra Balkan med, med eh, GUNGL-gruppen. Och... По време на своите посещения в Балканите и други посетихме различни центрове. Посетихме различни транзитни страни. Единият център беше близо до сръбско-българската граница. Много бежанци са жертва на а, посегателства от страна на българската полиция. С очите си видяхме всичко това, разговаряхме с бежанци, от гледна точка на финансирането, знам, че комисията финансира българската полиция за да подобри методите си. И моят въпрос е следният. Има ли възможност комисията да обмисли прекратяване на финансирането в случаи на сериозно нарушение? Uh, I have to give back the floor to Mrs. Mazzola, but I also would like to ask you. Аз също искам да попитам дали има други, които искат да се изкажат. Ако няма, ще преминем към следващата точка, а именно доклада за посещението в Тунис. Госпожа Мацола има думата. Благодаря. Аз отбелязах всички коментари, които бяха направили, направени. Нека да продължим да работим в същия дух до окончателното изготвяне на доклада по въпрос, който изисква и доста компромиси между различните политически групи. Госпожо Гомеш, аз разбирам това, което искате да кажете, особено по отношение на политиката на съседство и реакцията на комисаря Хан. Разбира се, нашия документ беше подготвен преди неговото изказване и ще го отчетеме в окончателния вариант на доклада. Благодаря за това предложение. Що се отнася до доклада за посещението в Тунис, документът пред нас е доста ясен. Това беше една отлична мисия, по мое мнение. Сесил Кенге и аз заедно ръководихме делегация от петима депутати. Бяхме Имахме една много добре организирана програма. Благодаря на секретарията за това. Ние казахме, че искаме да отидем по-далече от обичайните посещения на делегации в миналото в страните от Северна Африка, където се срещаме само с представители на правителството и получаваме само едната гледна точка. Това, което получихме е, че освен с получилите наградата за мир се срещнахме с тях само един ден след като получиха тази Нобелова награда. Срещнахме с НПО, с представители на място, така че се запознахме с реалното положение. Тунис е също уязвима и доколкото разбрах, това зависи в голяма степен от случващото се в Либия. Границата с Либия е доста разпокъсана и източник на приеждащи бойци или на нападки. Докато бяхме там, тунизийските власти съобщиха, че са осветили още едно такова нападение но правителството позволява в извинете, в северната част на страната се създават клетки на ислямска държава, което безпокои силно тунизийското правителство. Те а, искат да а, възпрат използването на ситуацията в а, Либия и по границата а, с нея да се експлуатира а, от а, трафиканти. Алжирските власти са подпомогнали Туни след а, атентата в Сус Това, което малко ни разочарова и по-скоро постави повече въпроса, отколкото отговори, беше посещението в а, а, приемния а, център или по-скоро център за държане в Гвардия. Там имаше само един човек в а, центъра. Останахме с впечатлението, че всичко е наред. А, а, което ме кара да се замисля какво се случва точно, къде са лицата, които са заплаха за тунизийските власти? Какво е тяхното положение? Те, ако не са в центрове за задържане, вероятно са в затвори, но не получихме отговор за тяхното местоположение. Но като цяло това беше добра среща и ни даде добра представа за това какво се случва в страната, която е най-близко географски до Европа, когато говорим за дистанцията между Тунис и Сицилия. Аз бих насърчила колегите да организират в бъдеще подобни посещения с съседни държави, които имат проблеми с миграцията и които бих искали техните страни да не се разглеждат като развъдници на радикали, радикални групировки, където има трафик на хора. Нещо, което предизвика интереса ни беше срещата ни е, с е, представители на консулства и посолства на държавите от Европейския съюз в отговор на въпроса ни как можем да гледаме на Тунис, дали тя е транзитна държава или, е, държава или страна на пристигане. Отговор, който получихме от представители на една от държавите членки, че большинството от лицата, които кандидатстват за визи за влизане в Европейския съюз са тунизийци и те искат да дойдат в Европейския съюз, за да могат да работят. Това противоречи на позицията на министра на вътрешните работи, което ни създаде впечатлението, че всичко е наред в Тунис, но реалността е, че има доста голяма част от населението, най-вече млади мъже между 18 и 25 годишна възраст, които искат да дойдат в Европа или да учат, или да работят, в зависимост от е, конкретната ситуация, в която се намират. Благодаря за тази информация. Господин Корал от името на госпожа Кенге. Ще се изкажа от името на колегата Кенги, но и аз бях е, член на делегацията в Тунис. Съгласен съм с това, което каза Роберто Мецола. Искам да благодаря на секретарията за чудесната работа, е, извършена през тези два дни, в които дори нямахме време за дишане Два дни изпълнени с срещи от сутрин до вечер. Това, което можем да добавим към заключенията, направени току-що, е, че усрещите с гражданското общество, представителите на парламента, на правителството, тунизийските власти, разбрахме, че Приоритет на правителството е сигурността за ефективна миграционна политика, политика, която става все по-спешна. Както разбрахме в някои срещи, имайки, особено като си има предвид, че според властите Тунис вече не е транзитна страна, а страна крайна цел. Ето защо е необходимо Тунис да приеме закон за миграцията. Тунис няма закон за обежището и той е необходим. В срещите с парламентаристите не стана ясно дали този закон ще бъде прият скоро. Няма ясен правен статут за мигрантите в страната. За мигрантите е лесно да се окажат в незаконно положение и това води до престъпност сред тях. Често се случва така, че те не могат да напуснат страната без да платят една глоба, която като не бъде платена се натрупа. mancanza di diritti. Grazie. Благодаря, господин Госпожа Гомеш, искам просто да благодаря на колегите, които бяха членове на тази мисия. Ние винаги се срещаме с неправителствените организации, с опозицията. Това е по принцип винаги наша позиция. Искам и да подкрепя това, което каза госпожа Мецола е, за Либия. Не само за сигурността на Тунис. Е, Либия е важна за сигурността на всички държави членки и това не се дооценява от държавите членки. Може би някои е, на външните граници на държавите членки е, са тяхното внимание е по-заострено, но истината е, че Ислямската държава контролира много територии в Либия, ето, например, Дърна. А, е, странно е, че този факт не се споменава и странно е, че държавите членки не говорят за войната по опълномощяване, която се води в момента. Ролята на Катар и Турция от една страна, Саудитска Арабия, Емиратите и Египет от друга страна. Тази роля трябва да се обясни. Може би Нещата са по-лоши в момента, отколкото бяха преди в Сирия и Либия. Благодаря, госпожо Гомеш. Благодаря, колеги, за вашето сътрудничество. На 10 декември ще говорим отново по този доклад по собствена инициатива, а на 23 ноември в понеделник ще е следващото ни заседание, тогава ще гласуваме. И нормалното ни заседание ще е на, на 30 ноември и на 1 декември. Благодаря ви. Благодаря за присъствието и за сътрудничеството. Не беше лесно тази сутрин. Благодаря ви и довиждане.